Дневният ред предвижда гласуване по доклада на господин Крайс Дофлер, подкрепа от страна на Европейския съюз за Международния наказателен съд. Господин Крайслер има три устни изменения. Заповядайте. Па, ние ще разгледаме всяко изменение по-отделно. Първото изменение. Заповядайте. Господин председател, Вследствие на международните събития ще трябва да предприемем две технически забележки в точка 11 от преамбюла във връзка с събитията в Либия. Между Дафи бе убит, така че той трябва да отпадне. Е, малко по-надолу е, се споменава и сина на е, Муамар Кадафи, а в член 48 ние бихме желали да подчертаем, че има специални пълномощници, които работят по въпросите на правосъдието, на международната наказателна юрисдикция – При всички положения, е, всички, които нарушават правилата и е, извършват престъпления срещу човечеството, като геноцид, например, трябва да знаят, че над главите им тегне и виси дамоклев меч. Това е Международния наказателен съд в Хага. Благодаря. Нашият колега е представил трите изменения заедно. Има ли възражения? Ако има, моля, станете, не виждам. Това означава, че ще гласуваме трите устни изменения. Поименно гласуване. Моля, гласувайте. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Приема се. Поздравления. Следващата точка в дневния ред е гласуване по доклада на господин Комуцакос, програма за подпомагане на по-нататъчното развитие на интегрираната морска политика. Блок номер едно. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Блок номер две пада. Сега цялото предложение на комисията за, против, въздържали се, приема се. Поздравление! Сега проект за законодателна резолюция. Моля, гласувайте. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Приема се. Благодаря. Следваща точка в дневния ред е гласуването на доклада на господин Брезина рамкова програма на Европейската общност за атомна енергия, за ядрени изследвания и обучение. Проекта за резолюция. 22 изменения на комисията ИТРЕ. Подлагам ги всички на гласувания за, против, въздържали се, Трето изменение по именно гласуване. Моля, гласувайте. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Приема се. Осмо изменение по именно гласуване. Моля, гласувайте. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Приема се. 34-то изменение. Поименно гласуване, разделно гласуване. Първа част. Гласувайте. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Отхвърля се. Втора част. Моля, гласувайте. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Отхвърля се. Четиринайсто изменение. За, против, въздържали се, приема се. Тристо изменение. За, против, въздържали се, приема се. Да проверим. 300 изменения. Гласувайте. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Приема се. 16 изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. 17 изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. 35-то изменение. по именно гласуване. Моля гласувайте. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Отхвърля се. 21 изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. 36-то изменение по именно гласуване. Моля, гласувайте. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Отхвърля се. 31-во изменение по именно гласуване. Моля, гласувайте. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Отхвърля се. 32 изменение по именно гласуване. Моля, гласувайте. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Отхвърля се. 33-то изменение по именно гласуване. Гласувайте. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Отхвърля се. Подлагам на гласуване предложения проект за резолюция за, против, въздържали се, приема се. Подлагам на гласуване проекта за законодателна резолюция по именно гласуване. Гласувайте. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Приема се. Благодаря ви. И поздравления за колегата Брезина. Следващата точка е среща на високо равнище Европейски съюз САЩ на 19 и 20 ноември 2011 година. Съвместна съвместен проект за резолюция от пет политически групи. Първо изменение. Разбирам, че господин Брок иска думата. Заповядайте. Направил съм грешка, господин председател, а, така че препоръчвам на моята политическа група да гласува за изменение едно. Добре, да гласуваме. За, против, въздържали се, приема се. Осми параграф. Разделно гласуване. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втората част за, против, въздържали се, приема се. 11 параграф. Разделно гласуване. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. Второ изменение за, против. Да проверим. Второ изменение. Гласуваме. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Приема се. Параграф 14, две части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. Параграф 22, госпожа Латфорд иска да представи устно изменение към 22 изменение. Заповядайте. Благодаря много, господин председател. Става дума за изменение, което отразява фактите. Формулиране последния начин отбелязва заключението на комисията по отношение на сключването на споразумението за данните за пътниците в светлината на изискването в резолюцията 5 май. Тъй смятаме, че това е неактуално, тъй като групата обяви, че преговорите са приключени. Всъщност трябва да отразим правилно фактическото състояние на нещата. Промяната на формулировката не води до никаква субективна промяна. Благодаря. Има ли възражения? Няма. Параграф 22. За, против, въздържали се. Трето изменение. За, против, въздържали се, отхвърля се. Четвърто изменение. За. Извинявайте. Имаше предложение, но гласуваме четвърто изменение. За. Против. Да проверим по електронен път. Моля, гласувайте четвърто изменение. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Отхвърля се. След 25 параграф господин Брок ще представи устно изменение. Господин председател, колегите от различни комисии, е, подготвяйки се за срещата на върха с е, САЩ, смята, че е, трябва да се приемат някои изменения. Така че с ваше съгласие аз е, бих помолил да приемете едно изменение, което в момента ще прочита на английски. Отчита конкретните предложения на различните парламентарни комисии и призвава делегацията на Европейския парламент да използва техния принос. Има ли възражения срещу това изменение? Не виждам. Тъкмо обратното. Виждам радост в лицата ви. Гласуваме. След 25 параграф. Кой е за, против, въздържали се, приема се. Заедно с устното изменение. Сега подлагам на гласуване с проекта за съвместна резолюция. За, против, въздържали се, приема се. Благодаря ви за тази много важна резолюция. Сега подлагаме на гласуване проекта за резолюция на групата ИТРЕ за откритата интернет мрежа и неутралност на мрежите в Европа. Няма изменение. Гласуваме цялата резолюция. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Следващата точка в дневния ред е гласуването по 6 резолюции за забрана на касетъчните боеприпаси, съвместни резолюции. Параграф 1. За, против, въздържали се, приема се. Параграф номер 2. За, против, въздържали се, приема се. Параграф номер 5. За, против, въздържали се, приема се. За, против, въздържали се, приема се. Съвместен проект за резолюция. За, против, въздържали се, приема се. Следващата точка в дневния ред е гласуването на четири проекти за резолюция за модернизиране на законодателството в областта на ДДС с цел стимулиране на единия цифров пазар. Съвместна резолюция на три политически групи. Няма изменения. Гласуваме цялата е, резолюция. По именно гласуване. Гласувайте. Всички ли гласувахте? Край на гласуването.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 против, въздържали се, приема се. Първо изменение за, против, въздържали се, приема се. Трето изменение за, против. Да проверим. Гласувайте. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Отхвърля се. Четвърто изменение. За. Против, въздържали се, приема се. Второ изменение. За. Против. Въздържали се, приема се. Шесто изменение. За. Против. Въздържали се, отхвърля се. Господин Свобода ще представи устно изменение към пето изменение. Благодаря, господин председател. От името на моята политическа група сме представили едно искане е, тъй като е, очевидно е, става дума за неправилна информация, ще предложа изменение и се надявам да го одобрите. Е, призовава властите в Грузия да се въздържат от използването на непропорционално политическо насилие или непропорционален политически натиск срещу политическите опоненти на правителството. Приемате ли това устно изменение? Има ли някой, който да е против? It seems... Well, please. Имате думата. Uh, well, it's enough. I'm sorry is it possible, Mr. Господин Свобода има думата. Надявам се, че не протестирате срещу съдържанието на това е, предложение, защото това би означавало, че сте против демокрацията. А, с това ново предложение аз всъщност желая да оттегля предишното изменение, което бях внесъл. Докладът на господин Лиза е, е много балансиран, много добър и очевидно а, съм сбъркала с предишното предложение, което бях внесъл. Ако разбирам правилно, искате да се оттегли изменение 5. Добре, няма да гласуваме тогава. Подлагам на гласуване цялата резолюция с измененията по именно гласуване. Начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Dzienny гласуване. głosowanie. и dziękuję пану Liskowi, żeby mnie запомня. Поздравяваме господин Лисек. Сега ще гласуваме доклада на господин Густавсон относно интегриране на принципа за равенство на половете в работата на Европейския парламент. Няма изменения. Номер 2 под точка Е на две части. Първата част за, против, въздържали се, приема се. Втората част за, против, въздържали се. Ще направим електронна проверка. Втората част на 2Е. Е. Отварям гласование. Начало на гласуването. Чи всички гласували? Замикам гласование. Всички ли гласуваха? Край на гласуването приема се. Параграф 4Г. За. 2Г. За. Против. Въздържали се. Приема се. Параграф 4. Раздел на гласуване. Първата част за. Против. Въздържали се. Приема се. Втората част за. Против. Въздържали се. Приема се. Ще направим проверка. По втората част на параграф 4. Електронна проверка, начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Параграф 6. Разделно гласуване. Първата част за, против, въздържали се, приема се. Втората част за, против, въздържали се, приема се. Параграф 11 за, против, въздържали се, приема се. Параграф 12 за, против, въздържали се, приема се. Втората част на параграф 12 за. Ще направим проверка. Параграф 12, първата част. Начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се втората част. За. Против. Въздържали се. Приема се. ще проверим втората част на параграф 12. Начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Примерно точка Н. За. Против. Въздържали се. Приема се. Сега ще гласуваме проекта на резолюция в неговата цялост. По именно гласуване, начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Dziękuję panu Gustafsonowi. Porządek dzienny. Благодарим на господин Густавсон. Сега ще гласуваме доклада на госпожа Лювин. Борба срещу незаконния риболов на световно равнище. Ролята на Европейския съюз. Няма изменения. Имаме проект на решение. Ще гласуваме първо параграф 12, първата част, начало на гласуване. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Втората част. Начало. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Параграф 13. Първата част. Начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Втората част. Начало на гласуването. Гласувайте, моля. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Параграф 33. Начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Госпожа Лювин иска да представи устно изменение на параграф 35. Заповядайте. Thank you very much. Благодаря. Искаме да се залечи думата добавя, add, в началото на 35 параграф и да заменим тази дума с фразата да проучи възможността да се добави. Изречението на английски е следното. of instruments to be implemented for countries to be eligible for generalised systems of preferences plus and this is due to we, we don't want to pre защо правим тази промяна? Не искаме да изпреварваме гласуването в комисията Инта по отношение на ГСП+. Надявам се, че ще приемете това изменение. Благодаря, колега. Има ли някой, който да е против? Параграф 35. Гласуваме го заедно с устното изменение. За, против, въздържали се, приема се. Параграф 40. За, против, въздържали се, приема се. Цялата резолюция, проекта на резолюция, начало на гласуването, всички ли гласуваха, край на гласуването, приема се. Благодаря на всички, поздравления за госпожа Лювин и така приключваме гласуването. Благодаря ви, ще се видим след две седмици на пленарната сесия.